Уважаеми колеги, мисля, че не трябва да чакаме, тъй като имаме много интензивен дневен ред, така че който дошъл, дошъл, а който не е дошъл, губи много важна информация. Ще направя съобщение за решенията на координатите, разпределихме докладите по законодателните документи, техническия документ, е, бе поето от председателя, другите технически доклади, свършени с, с годишните квоти, с акцизите, е, бяха, раз, бяха разпределени на ГОЕ. Гуе също така поиска законодателно становище по общата политика за риболова. Доклада за становището по стратегията за биологичното разнообразие отиде при социалистите. Алда взе летищата. Също така взехме решение за Три доклада по собствена инициатива. Единия от НЕП за новата стратегия за Атлантическия океан. Местното развитие, подход за постигане на целите за, за сближаването при социалистите и демократите. Определихме мястото, където ще се проведат заседанията. Едното ще бъде в Копенхаген по време на датското председателство. Обсъдихме три публични изслушвания за законодателния пакет. Второ, 2020 година, политиката на сближаване и трето подкрепа на политиката за сближаване за малки и средни предприятия. Следващото, следващото заседание с националните парламенти е, ще се проведе следващата година, отново през октомври. Не е съвсем ясна все още темата в е, големи подробности, но това ще бъде свързано с законодателните процедури, защото се надяваме, че това ще бъде времето, когато ще а, приключим законодателната работа. След това се съгласихме да продължим работата по бъдещата кохезионна политика. Няма да провеждаме редовни заседания с Европейската комисия, за да обсъждаме изготвянето на следващото издание на политиката по сближаването, но ще се срещаме адхок тогава, когато това е необходимо в по-отворен формат. И също така решихме, че за следващото заседание на координаторите в края на ноември секретарията ще изготви предложение за разпределянето на точките за втората част на законодателната работа. Това бяха решенията да приемем, че те са прияти. И сега искам да преминем, ако нямате нищо против, към следващата точка от дневния ни ред. Развитието на макрорегионалните стратегии, практики и перспективи, по-специално в Средиземноморието. Докладчик Франсуа Алфонси. Имаме и също така гостуващи оратори, с които бихме искали да започнем. От страна на председателството госпожа Енрика Мощицка, заместник директор за европейски политики в Полското външно министерство, господин Меларди, който е експерт, който работи с докладчика, в Комитета на регионите за Адриатическо и Средиземно море. Искам да им дам думата за презентацията, доколкото разбирам, това ще бъде информация за стратегията за Балтийско море, което за нас е нещо като модел в тази сфера. Благодаря Госпожо председател, благодаря ви. Първо, добро утро, дами и господа. За мен е удоволствие, че съм тук и че съм в състояние да ви представя развитието и състоянието на дебата по Балтийско море. За нашето председателство това също така е много важно, защото стратегията за Балтийско море, като първата макрорегионална стратегия, е в централ, е, заема централно място в програмата на съвета. Вие знаете, че след първите две години на прилагането на стратегията ние я преразглеждаме, за да видим да изведем най-първите поуки и какво може да бъде подобрено. Както можете да видите, презентацията ми е разделена на три части. Ще започна с основни факти за стратегията, след това ще ви кажа малко за полския подход и накрая ще ви представя основните предположения за процеса на преразглеждане, както и заключенията на съвета, които се изготвят в момента. И сега да започнем с основните факти. Както знаете, стратегията ам, стартира точно тук, в парламента, така че за мен наистина е удоволствие, че съм тук. Това беше а, Балтийската стратегия. Тя се роди в Европейския парламент в 2006 година. След това а, бе поета от шведското председателство в 2009 година и беше одобрена на базата на нашето съобщение тогава. Още тогава, както знаете, стратегията се прилагаше. Е, тогава започна да се прилага стратегията, като идеята е да бъде преразгледана две години по-късно, т.е. в края на втората половина на 2011 година по време на полското председателство. И сега да ви кажа какво правим. Ние правим преглед, а не оценка на стратегията. Първата оценка след макрорегионалните стратегии вече са две – а, стратегията за Балтийско море и за Дунав а, предстои след а, две години, в 2013 година. Балтийската стратегия се отнася за основните факти. Това е първата всеобхватна комплексна стратегия, която включва различни политики, политика на сближаване по селско стопанство, инфраструктура, транспорт. Тя е насочена към макрорегион, а именно Балтийско море. Основава се на четири стълба. Може да ги видите подробно описани в презентацията. Първия стълб е ам, околна среда, привлекателност, достъп до регионите и безопасност и сигурност. Имаме 15 приоритета в първия стълб. Държавите членки отговарят за 15. В Финландия, в Польша, извинете, имаме две приоритети с координаторите. Например, по първия приоритет, който е в сферата на околната среда, каква е ситуацията на водата в Балтийско море и равнището на хранителни вещества, които ще намалят доста скоро. Втората сфера е приоритет номер 7, който се отнася за научни изследвания и иновации. Ние споделяме тези приоритетни сфери с други държави членки. Ние отговаряме заедно с Финландия за първия приоритет, а за номер 7 заедно с Швеция. Имаме около 18 пилотни проекта в рамките на стратегията за Балтийско море, които в момента се прилагат някои от тях в момента са вече стигнали до окончателната си фаза, така че ние се подготвяме за а, преразглеждане по същество на плана за действие. След две години на прилагане, както казах, решението на съвета беше да се започна първото разглеждане на стратегията. За това разглеждане получихме помощ е, и доклад от Европейската комисия на 22 юни за изпълнението на стратегията. Този доклад по време на полското председателство стана основата за започване на работата вътре в съвета. Позволете ми да кажа няколко думи за а, темите в доклада на комисията. Искам да привлека вашето внимание към тези факти, защото след няколко минути ще ви кажа как се подготвихме а, и ще видите, че основните констатации на комисията, които се включват в доклада, съвпадат с това, което ние направихме като констатации на председателството. Също така се консултираме с държавите членки, които работят ежедневно по Балтийската стратегия. И това, което описва комисията в своя доклад като основните постижения, на стратегията се виждат на екраните ви. Първо новите проекти, които се появяват, една нова един нов импулс за съществуващи проекти, макар че стра стратегията вече е, е на базата на установено сътрудничество, регионално и национално е, сътрудничество си е съществувало, така че практиката на сътрудничество си е доста установена. Но въпреки всичко, след две години виждаме, че потенциала на региона все още не е напълно използван. Ние все още имаме работа пред себе си. Стратегията допринесе също така за сътрудничество, за създаване на нови мрежи чрез по-добро развиване на политиката, чрез по-добра координация в региона. Също така се създават нови финансови инициативи, инициативи за финансиране. Засили се сътрудничеството също така с държави не членки на Европейския съюз, например с Норвегия и отчасти с Русия, както и с някои други международни или мултинационални институции. Какви са най-важните нови проекти? Искам да ги опиша подробно. Искам да ви покажа какво всъщност се случи през последните две години, след като влезе в сила тази а, стратегия. Има една програма за селските стопани, наричана Baltic Deal или Clean Ship за намаляване на замърсяването от кораби, LNG Feasibility Study. Също така BSR Stars повишава иновационния капацитет. И също така един много важен проект е тъй наречения Scanbolt Health Board. Комисията в доклада си представя и редица препоръки, които виждате тук на екраните си. Първо, за, за успеха на Балтийската стратегия е изключително важно да се запази политическата инерция и политическа, политическата подкрепа за стратегията. Казвам това. След малко ще ви кажа за нашите констатации от подготвителната фаза за Балтийската стратегия. Това е много често повдиган въпрос от заинтересованите страни в региона. Други констатации на комисията са свързани с необходимостта от по-голяма ангажираност изпълними методи на оценка. Това е нещо, което ние научихме в тези две години и това е един от най-важните уроци, които научихме. Стратегията, когато беше създадена, не беше създадена с система на цели и показатели, което би направило изпълнението на стратегията измеримо. Сега се опитваме да попълним запълним тази празнота и да установим списък цели, и работни групи работят по тази цел. Друг, друг въпрос е свързан с подобряване на комуникацията, вътрешната и външната, която е насочена към широката общественост и към държавите членки, към европейските институции, службите на комисията. И още нещо важно е въпросът за финансирането, естествено. Това е финансиране, техническа помощ, което е важно и за приоритетните сфери и за координаторите. И сега няколко изречения за преразглеждането и а, партньорската проверка. Когато поехме председателството, знаехме, че а, разглеждането на стратегията ще бъде много важна задача и ние изготвяме серия политически консултации с много действащи лица. Започнахме много на време, започнахме през април с първите консултации на национално равнище с координаторите, както и с нашите проекти, колеги от различни министерства, националните лица за контакти, основните отговорни фактори за стратегията. В Польша те са в Външното министерство. Липсва ни опита на практическото изпълнение. Ние се опитахме да се подготви максимално добре. След консултация на местно равнище проведохме консултации с европейски държави членки, е, с Балтийско море, но и отвън, е, заедно с ключови партньори извън европейски съюз, като например Норвегия, Исландия. Консултациите бяха много важни за нас. Опитахме се да проведем и консултации с европейските институции, между другото и с европейски парламент. Аз имах удоволствие удоволствието да се срещна с, с а, групата за Балтийско море не е официално. Питахме се да съберем становищата и на Комитета на регионите, както и платформите за регионално сътрудничество. Виждате тук списъка на екрана. Основните констатации от е, нашите консултации са дадени на следващите два екрана. Както можете да видите, те отговарят до много голяма степен на това, което пише комисията в доклада си от 22 юни. Всъщност, основните тематични въпроси, които се определят от а, заинтересованите лица, ще доведат до практическо подобряване на стратегията. Политическата подкрепа би трябвало да бъде засилена на всички равнища и тук подчертавам на всички равнища, не само политическа подкрепа, на европейско или на национално равнище, но и на регионално и на местно равнище. Също така изясняване и засилване на ролята на заинтересованите лица. Стратегията е доста сложна по организацията си. Сега се опитваме да дефинираме по-добре приоритетните сфери, координаторите също така една комплексна система за оценка с цели индикатори, по-добро финансиране и съгласуване на финансирането. Сега изготвяме следващата многогодишна рамка и за първи път можем да отчетем макрорегионалните стратегии, които би трябвало да се вземат предвид при програмирането и при изготвянето на програмите. Става дума за подобряване на системите за комуникация, по-добра видимост, ангажиране на секторни политики, по-интегриран подход през последните две години видяхме, че стратегията се основава главно на политиката за сближение. Не бихме искали да разширим този обхват, за да може да се ангажират и повече колеги, които да отговарят за инфраструктура, транспорт, енергетика, иновации, научни изследвания и така нататък. Друго нещо, въпросът за синергизма между макрорегионалната стратегия и други платформи за сътрудничество в Балтийско море. Вие знаете, че там има няколко ам, форми на сътрудничество. Ние бихме желали да отчетем по-добре съществуването на тези мрежи, тези организации – с по-добро сътрудничество, за да се избегне дублиране и да се създаде по-добра синергия. Един друг аспект, свързан с синергизма, е сътрудничеството между макрорегионалните стратегии. В момента вече имаме две стратегии. Първата е стратегията за Балтийско море, но имаме и стратегия за река Дунав и вече виждаме ясна потребност да се търси синергия между двете стратегии, например по отношение на обмяна на полуки, извлечени в работата, практическо сътрудничество, създаване на мрежи и така нататък. Прегледа, както казах в началото, се основава на сътрудничество в рамките на съвета. Създадохме или всъщност възстановихме групата приятели на председателството, която изключва заключенията на съвета. Те ще включват практически препоръки, за по-нататъчното подобряване на стратегията. Групата започна да работи през юли до началото на ноември и след това а, ще се внесат заключенията в Корепер и а, ще бъдат евентуално приети от съвета през ноември във връзка с втория годишен форум на Балтийската стратегия. Ще има заседание в Гданск. Ние си сътрудничим с властите в Гданск. Това ще бъде 24 до 26 октомври. Искам да се възползвам от възможността да ви поканя в Гданск е, ние бихме желали този форум да бъде едно открито изслушване на всички заинтересовани страни. Ние работим ежедневно. Този форум да може да бъде нещо като форма на, като платформа за обсъждане, която ще доведе до практически препоръки за подобряване на стратегията. И се надяваме, че след това ще бъдем в състояние в заключенията на съвета да имаме списък от практически препоръки, които ще доведат до вече преработено съобщение за Балтийската стратегия, което ще бъде публикувано от комисията в 2012 година по време на датското председателство. Това е отново Балтийско председателство и а, е, те ще приключат работата по практическото а, е, подобрение. Искам да спра тук. Благодаря ви за вниманието и с удоволствие ще отговоря на въпроси. Много ви благодаря за то изключително подробен и стратегически важен е, доклад. Сега ще помоля господин Беларди да говори за юнийско адриатическата инициатива. След това ще изслушаме докладчика, докладчица Сянка и ще имаме обща дискусия. Заповядайте. Il Presidente della Regione Marche, Gian Mario Spacca, ringrazia per l'invito. И си скуза да не перке... Да, председателят на регион Марке благодари за поканата. За съжаление, той трябва да подписва в Рим договори, които сключва регионът Марке с Бразилия, поради което той днес не може да присъства тук. Искам да благодаря на господин Алфонси и на представителите на комисията за това, че ни поканиха. Както по отношение на Балтийско море, тук също има консолидирано сътрудничество между различни държави, що се отнася до Адриатическо-юнийската инициатива. Ние също имаме нужда от Европейската стратегия, която включва различни инициативи и програми. При това трябва да адаптираме действащите инструменти към различните ситуации – така че да бъде гарантирана стабилизационната и кохезионна политика на Европейския съюз. Става дума за система, която от столетия наред чрез общи културни и економически особености показва своето лице и тази система включва различни инициативи, подобни на Адриатическо-юнийската инициатива, Форум за економически обмен, Форум на университетите и Еврорегион Адрия. Освен това съществуват различни мрежи, които се занимават с различни форми на култура, музей, театър, музика, образование, обучение, екологични стратегии и така нататък. Тази адриатическа инициатива беше започната с междуправителствена конференция във връзка с развитието на Адриатическия регион участват Албания, Словения, Харватия и други страни от този регион. През 2002 година се присъедини Сърбия, след това през 2006 година Черна гора – Секретариатът има седалище в Анкона и от е, юни 2011 до май 2012 Сърбия поема председателството. Адриатическо-юнийската инициатива има за цел да насърчава сътрудничеството в Адриатическия регион, да помага на малките и средни предприятия, да подпомага туризма, е, морския транспорт, околната среда, наземния транспорт – след това мога да посоча, че създадохме основите за бъдещото приемане в Европейския съюз на Адриатическо-юнийската инициатива, в която си сътрудничат 8-те страни членки на тази инициатива. В рамките на тази инициатива през 2010 година 8-те държави членки на инициативата – подписаха меморандум за разбирателство във връзка с развитието на селските райони и туризма. На 5 май 2010 в Анкона и външните министри на 8-те държави членки подписаха две декларации, с които се задължават официално да подкрепят признаването на Адриатическо-Юнийската инициатива от Европейския съюз. Вторият е, форум беше проведен, по-скоро възникна през 1999 година. Над 50 е, е, брегови държави от Адриатическо-Юнийския басейн се срещнаха за да обсъждат економически, социални и екологични въпроси. През 2001 година беше създадена инициатива, в която си сътрудничат 36 търговски камери. Адриатическо-юнийската инициатива всъщност включва стратегически регион с около 1 милион фирми и търговски обем от 25 милиарда евро през 2010 година. За това е географски възможно – там да бъде прилагана европейската кохезионна политика. Университетската мрежа Уни Адрия включва 36 е, членове от 8 страни, като ще се присъединява и Македония. Тази университетска мрежа беше основана през 2009 година с цел да осъществява постоянен контакт между университетите и следователските центрове в Адриатическо-юнийския басейн и да укрепи сътрудничеството между университетите. Еврорегионът Адрия се състои от различни органи на местно и регионално самоуправление – на шесте държави на Адриатическо море. През 2006 година възникна този форум с цел да бъдат подкрепени тези страни в пътя им към европейската интеграция. Зелената книга на Европейския съюз за доброто управление показва, че много от целите не могат да бъдат постигнати с отделни индивидуални акции, а трябва да бъде следван колективен подход, при който Европейския съюз дава възможност на държавите членки, регионите и общините да разпределят задачите помежду си. Макрорегионалната стратегия е иновативна форма на териториално сътрудничество с обща цел, а именно постигане на устойчиво и балансирано развитие. Дефиницията за макрорегион от документите на Европейската комисия показва, че става дума за функционален макрорегион, което означава регион или територия, която е, отговаря на едни и същи критерии. Това се отнася до качеството и количеството на различните проблеми, които трябва да бъдат решени. Макрорегионалната стратегия е основата на този инструмент и нейната цел е да осигури териториално сближаване, така както е записано в Лисабонския договор. Макрорегион Адриатическо-Юнийско море не е географски регион с твърдо установени граници, а функционален регион, който се състои от национални и местни органи на управление, които си сътрудничат, за да решават заедно проблемите си. Заедно с Албания, Босна, Херцеговина, Харватия, Черна гора, Словения, Италия и Сърбия. Освен това, този макрорегион не представлява допълнително институционално ниво в рамките на Европейския съюз. Това беше посочено съвсем ясно от комисията. Става дума за една съвместна организация на различни европейски, национални, регионални и местни е, субекти с цел изпълнение на програми за финансиране и економически програми. Този регион е, или по-скоро програмите, които се изпълняват в него, се концентрират върху съвсем определени изисквания. Адриатическо-юнийският макрорегион е всъщност е, регион, в който е, се сближават изтока и запада и правим опити да установим нашите общи ценности, които съществуват от столетия. Освен това, целта е отделните области, от които се състои този регион, да бъдат тясно обвързани помежду си, така че да бъде запазена е, сплутеността на този регион. Е, този регион обхваща три държави членки на Европейския съюз – Италия, Гърция и Словения, освен това Харватия. Харватия на 1 юли 2013 година ще се присъедини към Европейския съюз. Освен това, искам да посоча, че останалите държави, които са част от този регион, са е, внесли молби за присъединяване към Европейския съюз. Адриатическо-юнийският регион не се концентрира само върху морския басейн. Той обвързва народите и институциите. И за това е един чудесен инструмент за разработка на съвместна стратегия за устойчиво развитие и за обмен на идеи, хора и услуги. Характеристиките на този регион по качество са такива, че дават средиземноморския облик на региона и там се използва интеграционната динамика в пълния обхват. Европейският съюз също е много активен в този регион с тематични програми. Има регионални програми на Европейския съюз, които се изпълняват там по цел 1 и 2 и също така различни други програми, които насърчават трансграничното сътрудничество, например между Италия и Словения, Италия и Гърция. Освен това съществуват програми за трансгранично сътрудничество с Централна Европа, Юго-Источна Европа, Средиземноморската програма, програмата за Алпийския регион и това се финансира от предприсъединителния инструмент. Трансевропейските транспортни мрежи за съжаление, обаче не са в такава напреднала фаза, освен е, единствената железопътна линия, която свързва Гърция с източна Европа. Стратегия за този регион в това отношение трябва да има предвид, е, че там е особено необходимо високо ниво на интеграция и то на всички равнища. Европейската инвестиционна банка и частни субекти трябва да инвестират в този регион и един подобен процес – не може да се ограничи само върху логиката на междуправителственото сътрудничество, а трябва да се базира на институционално равнище и да използва експектизата на Европейския съюз. От самото начало съществува тясно сътрудничество с Италианското външно министерство. Адриатическо-юнийската инициатива възложи на регион Марке конкретни задачи за укрепване на европейското съзнание. Там на 3 март 2011 година Комисията за териториално сътрудничество на регион Марке получи задача да изготви доклад по собствена инициатива за териториалното сътрудничество, който се отнася за този регион. Приемането на това становище на 4 юли приключи е, успешно. На 11 октомври ще бъде прието окончателно становището, когато е, заседава пленума на Комитета на регионите. Европейският съвет на 23 и 24 юни тази година в своите заключения прикани държавите членки да продължат дейностите в тази сфера в сътрудничество с комисията, така че и в бъдеще да бъдат подкрепени макрорегиони от такъв характер, като тук е, беше взет за пример Адриатическо-юнийския макрорегион. Взе се решение да се изготви доклад по собствена инициатива за Адриатическо-юнийския регион до края на 2011 година. Същевременно има много инициативи за укрепване на съзнанието на национално, регионално и е, общинско равнище, които се изразяват е, в различни срещи с представители на Министерство на външните работи и лица е, от страните, които участват в тези инициативи. Съществува и една инициатива на външните министри в тази сфера от 2008 до 2010 беше проведена. Също така декларация на конференцията на председателите на националните парламенти беше приета през юни тази година. И в тази декларация се подкрепя макрорегионалната адриатическа стратегия. Освен това, в Анкона през август и септември имаше изложба с участието на всички е, Адриатическо-юнийски региони имаше три работни групи. В рамките на е, дните на отворените врати е, ще има, значи само след няколко дни, също така са предвидени срещи на италиански, сръбски и други външни министри. На 25 октомври тази среща ще се състои в Анкона. Освен това, през ноември и декември в някои италиански региони е, са предвидени семинари. Тази работа с обществеността се базира основно на ускоряване на процедурите за възлагане на мандат на комисията от страна на Европейския съвет, така че програмирането на стратегията да може да започне още през 2012 година с цел постигане на възможно най-пълна кохерентност на тази стратегия с приоритетите на многодишната финансова рамка и с останалите стратегии и оперативни програми. В тази връзка мисля, че мога да посоча, че стратегията на Европейския съюз – за Адриатическо-Юнийския регион е инструмент не само в полза на засегнатия регион, а в полза на целия Европейски съюз, защото там се прави опит да бъдат приложени стратегическите цели на Европейския съюз във връзка с интелигентното развитие и останалите стратегически цели от Европа 2020. Допълнителната полза, която предлага този регион е, че Европа ще отдели повече внимание на Западните Балкани и ще помогне на държавите там в пътя им към присъединяване към Европейския съюз. Това е шанс, който се открива за ускоряване на демократичните процеси в този регион и за укрепване на европейската интеграция. Растежът трябва да бъде подкрепен, трябва да се насърчава развитието. Това са ключови понятия, които описват смисъла на стратегията за Адриатическия регион. Трябва да се постигне все по-пълна интеграция на всички равнища в тези страни. Двете европейски макростратегии за Балтийско море и за Дунава, както каза преждеговорившият оратор, заедно с Адриатическо-юнийската е, стратегия, могат да се е, превърнат в източник на синергийни ефекти, които да намерят отражение в заключенията на съвета по общи въпроси на 13. Както виждате от фолиото, това е една чудесна свързваща ос между Северна и Южна Европа, Адриатическо-юнийския макрорегион. В тази връзка осигурява юго-источен достъп на Европа към останалата част на света – и по този начин се включват и страните в източната част на Средиземноморието. Оперативните сектори ще бъдат определени по-подробно от партньорите. Сега само можем да очертаем приоритетите, като например опазване на околната среда, осигуряване на по-добър достъп до комуникации. Тук мисля за пристанища, рибарство, морски пътища и така нататък. Економическо развитие, то трябва да бъде ясно съгласувано с с решенията на Европейската комисия в тази сфера. От всичко, което изложих, Смятам, че е изключително важно да посоча, че европейската политика и в частност кохезионната политика за времето след 2013 година ще предложи стратегия за териториално сътрудничество и в частност за е, трансгранично сътрудничество, е, оперативни регионални програми, от 2014 година тези програми ще спомогнат наистина за изпълнението на тази стратегия. За това е от голямо значение Европейският парламент на базата на декларацията, която беше е, направена от е, представители на трети страни и на страните членки, осмисля добре стратегическата стратегическото значение на процеса и е, включва е, управление на морските води и териториалните води, както и други аспекти, които трябва да станат част от Европейската стратегия за този регион. Освен това, искам да представя и една идея пред Европейския парламент в Брюксел. Годишната конференция на президентите на адриатическите държави членки през 2012 е, година тази конференция ще се състои през април или май. Сърбия ще бъде домакин. Благодаря за вниманието и съм на ваше разположение за въпроси. Thank you. Uh, thank you, Mr. very much. Много ви благодаря. Сега бих искала да започнем обсъждането. Първо докладчика и след това, ако докладчиците сянка искат да се изкажат, ще им дам думата и на тях. Благодаря, госпожо председател. Аз, разбира се, искам да благодаря на двамата изказали се, защото те е, дадоха много конструктивни, много точни е, послания, особено в е, Балтийската стратегия. Зададоха параметрите на стратегията и всичко това личи в макрорегионалната стратегия и този процес който показва е, напредъка на европейските лидери и е, това е много положително. Е, изложението за Средиземно море също така дава други възможности за обществеността в Европа, за развитие на териториалните общини в реално време. Аз мисля, че институциите на Европейския съюз трябва да откликнат това и да направят така, че в рамките на целите за 2020 година да се отчетат тези цели, мобилизирането на терените и инициативите в регионите. За нас сега това са първите инициативи те вече са задействани и трябва да го започнем да обмисляме бъдещето на макрорегионалните инициативи, да видим как можем да дефинираме стратегия за макрорегионалните стратегии. Имаме а, а, чувството, че е, някакси се върви е, малко произволно. Е, говори се какво е станало в, в, в е, шведското председателство, след това в полското председателство и може би трябва тази макро и регионална стратегия трябва да се интегрира в политиката и в доклада по собствена инициатива, която аз ще представя за първи път следващия път, би трябвало да очертаем насоките и да се съсредоточим върху вече натрупания опит и онова, което следва. И също така макрорегионалната стратегия се вписва в една е, макростратегия, една голяма стратегия. Е, това е в Генерална дирекция регионално развитие, където се работи с много добра воля и ентусиазъм, но може би няма достатъчно човешки ресурси и други ресурси, които да се мобилизират. И тъй като ние ще определяме 2014-2020 година и целите през този период, би трябвало да имаме една солидна основа за бъдещето, за да може да имаме една по-обща стратегия на европейско равнище. В моя доклад ще се съсредоточа върху Средиземноморско море. Аз съм откроил този регион, защото той се намира в нещо като криза и като ангажираме Средиземно море с едни трудни послания, с солидарност, с гръцката криза, с мобилизирането на държавите, за солидарни действия в рамките на еврозоната. Това са едни много тежки послания от бюджетно естество. И а, е, стритните мерки по отношение на правителства, които изпитват трудни, трудности. Европейските лидери би трябвало да излизат с конструктивни послания. Аз мисля, че макрорегионалния проект за средиземноморския регион е конструктивно послание. Той е необходим и за средиземноморските държави, но и за други държави, тъй като сега вече трябва да се даде а, на тези очаквания една рамка, за да може да се изгради едно развитие във всички сфери. А, аз мисля, че Средиземноморието е а, е, нещо, което всички познават. Когато се говори за средиземноморския климат, трябва да се каже, че има едни и същи селско-стопански производства, същите е, екопроблеми, като например е, пожарите. вие знаете за какво става дума. Но има и други държави членки, които които, например, са свързани с исторически аспекти. Средиземноморието е люлка на европейската цивилизация и също така стъпките, които се приемат за Средиземноморския район и за Адриатическо-Юнийския регион – открояват сходни политики. Аз мисля, че тази макрорегионална стратегия би следвало да а, послужи като база. Трябва да се обмисли а, от всички страни. Парламента, разбира се, ще се произнесе и ако тези макроекономически стратегии се впишат в общата стратегия на Европейския съюз, би трябвало да се предвиди една а, пътна карта, както ще се развият тези стратегии, би трябвало да се структурират а, становищата по този въпрос. И аз мисля, че е важно да се раз разгледа и предварителната фаза преди прилагането на макро регионалната стратегия трябва да се определи начина на управлението, и тази предварителна фаза е от ключово значение и тя трябва да бъде по-систематична, не толкова волонтеристична. Благодаря. Томас Дойч, първия докладчик в сянка от НП. Благодаря, госпожо председател. Първо искам да благодаря за двата толкова интересни доклада. И естествено, моята благодарност е отправена и за нашия докладчик, който много внимателно е подготвил своя доклад. Имам три коментара във връзка с разискването, което провеждаме днес. Полското председателство Ако се опитаме да се изпълним за доклада на полското председателство, ще установим, че там беше показано, че в съвета ще бъде разгледан доклада за руската стратегия и двете е, за Балтийската стратегия и е, всъщност двете стратегии е, и Дунавската и Балтийската стратегия за 2013 година трябва да бъдат подложени на преглед и на тази основа да бъде изградена система от критерии, за да може нашата комисия, парламента като цяло и съветът възоснова на тези критерии до 2013 година да може да направи оценка на тези две макрорегионални стратегии. Мисля, че докладът на колегата Алфонси ни дава възможност да си помислим за бъдещето на макрорегионалните стратегии, така че те да бъдат вградени в една единна система от принципи и критерии. Това беше първият ми коментар. Вторият ми коментар е следния. Смятам, че трябва да бъдем много предпазливи, защото инициативата за Балтийско море и за Дунавската стратегия беше много успешна, но, както казах, трябва да бъдем предпазливи и не би следвало нещата да добиват ход на лавина, т.е. непрекъснато да бъдат създавани нови регионални инициативи. В миналото имаше инициативи, от които някои бяха успешни, които бяха добре мотивирани, но имаше и такива, които не бяха толкова добре мотивирани. За това смятам, че двете макрорегионални стратегии трябва да се базират на общ пакет от принципи. Освен това, смятам, че е особено важно този доклад, респективно нашата работа по него, в новата фаза на кохезионната политика и в е, новата фаза на планиране в частност, да ни предложи принципи, с които ние да можем да приемаме и оценяваме нови европейски макрорегионални стратегии. Аз бих искал днес да избягна ситуацията, в която е, ще се изразя, може би, малко пресилено, беше поставена Харватия. Естествено, имаше принципи, на които се базираха преговорите, но тези преговори продължиха твърде дълго и в крайна сметка а, бяха наложени принципи и политически принципи от типа на а, ако искате съм бремена, ако искате не съм, както възприемете. Естествено, а, ни е необходима политическа воля за нова макрорегионална стратегия, но е неотложна необходимостта от създаване на ясна система от принципи, възоснова на очакванията към една нова европейска макрорегионална стратегия. Благодаря ви за вниманието. Благодаря. Благодаря ви. Искам да ви помоля да сме кратки, защото времето за гласуването наближава. Господин Парон. Благодаря, госпожо председател. Ще бъда съвсем кратък. Искам първо да благодаря на двамата докладчици. Докладчиците отново показват, че този регион е, по-скоро този инструмент, извинете, на макрорегионите, може да бъде много полезен за постигане на различни цели. По целите мога да посоча и всичко това, което интересува нашата комисия, а именно, че ние желаем повече сближаване е, в по-нататъчното развитие на европейските пространства. Смятам, че от е, тази гледна точка, от този аспект, докладчикът съвсем основателно е направил опит да намери отговори на въпросите също и в светлината на настоящата Балтийска стратегия и в светлината на желанията, които бяха изразени по много структуриран начин и по които беше извършена много работа във връзка с Адриатическо-юнийския регион. Т.е. тук се прави опит за постигане на напредък, съгласувано с цялостната стратегия, която Европа преследва под името стратегия 2020. Мисля, че тя трябва да определя и нашият начин на действие. Първо трябва да се погрижим да не се създават дублиращи се структури, трябва да се погрижим тези макрорегиони да бъдат е, поставени в положение да постигат конкретни цели в полза на гражданите и също така всички средства да се използват за изпълнението на тези цели, а не за създаване на нови структури. Второ, най-вече във времена на криза, в каквито се намираме в момента, аз е, мисля, че е особено важно Европа как да се изразя, да а, успее да постигне прелом, който означава не само тя да спестява средства, да се стреми към економии, но и а, да се стреми към развитие с конкретни инструменти, така че да има видими резултати за гражданите. За това аз мисля, че в този доклад трябва да бъдат взети всички тези аспекти. Докладчикът Алфонси съвсем основателно посочи е, термина governance, т.е. управление, което включва местните и регионалните стратегии и тяхното обвързване с е, цялостната стратегия. Много ви благодаря. Колегата Койра не е тук. За това ще дам думата на Мария Тереса Чешмит и след това на госпожа Качинска. Благодаря, госпожо председател. Ще се опитам да бъда много кратка. Първо искам да кажа, че много се радвам, че този дебат се води за макрорегионите, защото това е един много добър начин за координиране на програмите. Искам съвсем важно да а, спомена транснационалното значение на третата цел – в рамките на тази стратегия. Както казах в доклада си за териториалното сътрудничество, да привлека вниманието ви в, в, върху факта, че тази макро е, регионална стратегия може да се разпростране по целия Европейски съюз. Наша отговорност е да откроим предизвикателствата. Господин Фонси говореше за а, е, конструктивно послание. Аз съм напълно за това. Макрорегионалната стратегия на Европейския съюз за Средиземноморието трябва да се свърже с политиката за добросъседство и с конкретни приложения. Бих желала да поставя акцента върху един проблем, който ми се струва важен и който изисква конкретното ни внимание. Как може да се насърчат държавите и регионите да инвестират в тези макрорегионални стратегии? Благодаря ви. Много ви благодаря. И аз бих искала да поздравя докладчика. Радвам се, че обсъждаме този въпрос. Самата аз съм застъпник на идеята за макрорегионите и смятам, че има много хубави неща, които се случват. Бяха намерени много конструктивни решения благодарение както на официалното, така и на неформалното сътрудничество. Има много региони, които участват в най-различни видове сътрудничество. Това, което е важно, е да гарантираме наличието на система – която обединява регионите, които вече си сътрудничат от много години. Не съм съгласна вече с казаното от господин Дойч. Той каза, че трябва да ограничим обхвата на създаването на повече макрорегиони. Все още има потенциал, смятам аз. Има сътрудничество, което датира от 10 или повече години и няма необходимост всички региони да се включват в системата на макрорегионите. Обаче съм съгласна с докладчика, че трябва да има критерии за създаването на бъдещи макрорегиони. Чухме от полското председателство, от госпожа Хенриета Мушинска Дендес за това какви са финансовите измерения. Съгласна съм с нея, но въпросът ми е следният. Във времена на економическа криза има ли възможност да се прилагат оперативните програми за тези макрорегиони? Очевидно, Европейската комисия предпочете стратегическия подход през, пред териториалното изменение като приоритет за кохизионната политика. Това е приоритетът за периода след 2013 година. Какви ще са последиците? Все пак нека да не забравяме, че някои макрорегиони много добре работят от години. Господин Кели, и аз ще бъда кратък. Смятам, че и двата доклада бяха интересни, двете презентации. Аз съм заинтересован от тези стратегии и смятам, че има полза от тези стратегии. Беше споменато, че има 15 приоритетни области в Балтийската стратегия и 8 флагмански проекта. Бих искал да науча повече подробности за някои от тях, за да мога да преценя каква е реалната полза от тях. Очевидно, едва ли ще имаме днес време за това, но имам предвид такива проекти като технико-економическата оценка. И също така интересуваме туризма, развитието на туризма. Така че това са въпросите, които бих искал да задам. Очевидно днес няма да имаме за тях време, но бих искал да ги поставя. Благодаря, Шон. Бих искал да дам думата сега на Европейската комисия. Комисията беше основната движеща сила при този проект, при тази стратегия. За това искам там думата на Европейската комисия, но моля бъдете кратки. Благодаря ви, госпожо председател, уважаеми депутати и колеги. Много внимателно изслушах и двете презентации и дебата. Може би бих могъл да се спра на някои по-общи въпроси. Нашата работа и нашия опит от работата върху Балтийската стратегия и другите стратегии, като Дунавската стратегия, ми позволява да изведа на преден план някои ключови елементи. Няколко от ораторите говориха, че трябва да се съчетава политическата воля с техническия капацитет. Те трябва да бъдат приведени в съответствие. Наистина, това е много важно. В нашия доклад по Балтийската стратегия се казва ясно, че трябва непрекъснато да се работи по политическите ангажименти, но също така е много важно тези ангажименти да бъдат съпроводени от дългосрочни ангажименти за осигуряване на капацитет. Това ще бъде също така подчертано в отделния доклад за Балтийско море, който ще бъде представен в Гданск. Вторият важен елемент е необходимостта да се работи наистина сериозно по съчетаването на политиката с финансирането на приоритетите, които са определени за дадена стратегия. Това е нещо, което може да се заяви сравнително лесно, обаче трудно да се осъществи на практика. Опитът на Балтийска стратегия показва, че в някои области това проработи много добре, но не и в други. И това е разбираемо, тъй като се водят преговори и има и инерции в административната и политическата система. Една друга причина е, че няма рефлекс за сътрудничество и координация. Обаче това е нещо, което е напълно постижимо, при положение, че се обръща достатъчно внимание на това. И може би третият аспект, на който накрая искам да се спра, това е необходимостта да се разглежда не само цялостната ситуация и да се стремим към по-добра работа, по-добро сътрудничество и координация. Важно е също да се разглеждат тесните места. Например, какво пречи на идеите за проекти, които са толкова добре формулирани в плана за действие по Балтийската стратегия и реализацията на тези проекти. Ние проведохме едно проучване за установяване на различните причини за тези тесни места. Според мен е важно да можем да мислим за парите за започване на проектите и също така за възможността да обединим или по-скоро да доближим нези, които предлагат добри проекти с възможности за финансиране и източница за финансиране, така че тези проекти да могат да бъдат осъществени. И накрая ще кажа, че опитът от Балтийската стратегия показва, че наистина има реална полза, реална ценност, например, що се отнася до енергийната инфраструктура. Господин Кели правилно спомена за туризма, за необходимостта от подобряване на имиджа на Балтийския регион. Трябва да гарантираме това, че постигнатото служи за основа на нови успехи. И разбира се, идеята за териториално сближаване означава, че трябва да може да се решават проблемите при една добра система и мрежа от контакти в управлението. Това също така е важно от гледна точка на доверието към институциите и структурите и, както каза докладчика, необходимите ресурси. Може би точно сега във времената на криза това е особено важно и в светлината на предстоящия бюджетен период, започващ от 2013 година. Искате ли да добавите нещо? Не, аз искам да благодаря на всички, които се изказаха и ще продължим а, да работим, докато се представи. И сега ще свършим, ще приключим дискусията по точка 10. Искам да им благодаря на гостите ни. Ако имате материали презентации, които може да оставите, на секретарията. Е, това ще бъде много добре и много полезно, защото ние ще ги раздадем на колегите от нашата е, комисия. Преминаваме към гласуването. Нека да проверим дали функционира системата. Моля, служете картите си за гласуване в. Е, апаратите, режим на гласуване, проверяваме системата. Така, край на гласуването. Някой обаче не е гласувал, както вижда. А, не, всички са гласували, добре. Така всичко функционира. Можем да започнем гласуването. First... Okay. Vote... Първото гласуване е по доклада Сурян. Доколкото разбрах, Ласло иска да, нам... да каже нещо, моля съвсем кратко. Благодаря, госпожо председател. Това е едно гласуване с обратна сила, ако мога така да се изразя. Бих искал да информирам комисията, че през последните няколко дни бюджетната комисия успя да приключи с гласуването и целите в това становище вече са факт. Всичките Бюджетни кредити за задължения вече са включени в бюджета, така както са предложени от СВФ-та и има някои предложения за увеличаване на някои бюджетни линии. Обаче това не е много реалистично и извинете, има някои предложения за урязването на някои от плащанията. И те също така бяха отхвърлени от голямо мнозинство в бюджетната комисия. Що се отнася до другите предложения, практически всички тези, с изключение на някои предложения на зелените не са подкрепени, но има предложения за проекти, които са подкрепени от от бюджетната комисия. Бих искал да призова колегите от Комисията по регионално развитие да подкрепят при гласуването позицията на Комисията по бюджетите, за да можем да бъдем победители, защото ние сме малко над миналата година, що се отнася до финансирането на кохезионната политика. И това е голям успех. Благодаря ви, председателя. Благодаря. Вашето послание беше много ясно. Можем да започнем с гласуването. Кой е за изменение едно? Против? Въздържали се? Приема се. Компромис едно. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Изменения 5 и 6. Заедно ги гласуваме. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се електронно гласуване по целия текст. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 41 за. Поздравления за докладчика. Сега 12 та точка. Госпожа Керстин Вествал и нейният доклад по демографските промени. Разбирам, че докладчика би искал да се изкаже. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, това, което се прави дълго, накрая се обенчава с добър резултат. Това е една германска пословица и за това аз мисля, че мога да я цитирам, защото ние наистина успяхме да довършим по най-успешен начин този доклад за демографските промени. Някои от нас е, е, поостаряха, други отидоха в пенсия по време на изготвянето на този доклад, но искам да благодаря на докладчиците в Сянка за конструктивното сътрудничество, искам да благодаря и на представителите на политическите групи, най-вече на Кристиан Шампан и Денис Малмейка, и мисля, че правилно изговорих името. Благодаря ви още веднъж. Смятам, че днес ние ще приемем добър доклад, който е насочен към бъдещето. Благодаря за сътрудничеството. Да, вчера изразихме нашето съжаление, че Кристиана ни напуска, но надяваме се, че спечели при гласуването. Измени 14. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. 16 за. Против? Въздържали се? Отхвърля се 17 за. Против. Въздържали се. Приема се. Нека да проверим по електронен път. Изменение 17. Моля, гласувайте по електронен път. Край на гласуването. Приема се. 21. Кой е за? Извинете, има устно изменение от господин Понга. Има ли някой против? Не. Така че гласуваме изменение 21. Кой е за? Моля, вдигнете ръка всички, които са за, защото аз виждам само координаторите, че гласуват. Кой е против? Кой е против? Нека да проверим по електронен път. Изменение 21 с устното изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 2. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Приема се. 25. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис 3. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Приема се. 26. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Отхвърля се. 27. Кой е за? Кой е против? Въздържали се, отхвърля се. 29 за. Против. Въздържали се, отхвърля се. 30. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 32 за. Против. Въздържали се. Приема се. 35 за против, въздържали се. Приема се. Нека да проверим по електронен път. Моля, гласувайте по изменение 35. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 34. Кой е за? Кой е против? 34.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 Компромис 4. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. Компромис 5. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. 49. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. 50. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Компромис 6. Кой е за? Извинете. Кой е за компромис 6? Кой е против? Въздържали се? Приема се. 56 за. Против? Въздържали се? Приема се. 57 кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 58 разделно гласуване. Първа част. Кой е за? Втора част. Кой е за? Пресъобщавайте. Отвърля се втора част. Кой е за? Кой е против? против. Нека да проверим по електронен път втората част на 58. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 23 на 21. 59, Кой е за? Кой е за 59? Кой е против? Въздържали се. Приема се. 61. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Приема се. 51. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 7. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 8. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 64. Кой е за? Против. Електронна проверка по 64. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 9. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. 65. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Отхвърля се. 69. Кой е за? Кой е против? въздържали се, приема се. 70, кой е за, кой е против, въздържали се, приема се. 72 за, против, въздържали се, приема се. 73 кой е за, кой е против, въздържали се, приема се. 74 за, против, въздържали се, приема се. 77 с устно изменение. Има ли възражение срещу устното изменение? Не. 77. Кой е за? Кой е против? Нека да проверим по електронен път. Моля, гласувайте по изменение 77. The vote is closed. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 10. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. Компромис 11. Кой е за? Компромис 11 за против, въздържали се, приема се. 92. Кой е за? Кой е против? Въздържали се, приема се. Или не знае. 92. Моля, гласувайте по електронен път. 92. The vote is Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 12. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 101. Кой е за? Кой е против? Нека да проверим по електронен път. Изменение 101. Моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 13. Кой е за? Кой е против? Нека да проверим по електронен път. Това е първият компромис в нашата история, който проверяваме по електронен път. Моля, гласувайте. <laughs> The vote is closed. Край на гласуването. Приема се. Сега 112 и 113 заедно гласуваме. Кой е за? Кой е против? Отхвърля се. 114. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. 117 и 118. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Отхвърля се. Компромис 14. Кой е за? Против. Отново по електронен път гласуваме по компромис 14. Моля, гласувайте. The vote is closed. Край на гласуването. Приема се. 125. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Приема се. 126. Кой е за? Кой е против? 126 електронно гласуване, моля. Моля, гласувайте. The vote is closed. Край на гласуването. Приема се. 127. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Отхвърля се. 130. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Отхвърля се. 131. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 133. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. Компромис 15. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. 139 и 140. Кой е за? Кой е против? въздържали се, отхвърля се. 145. Кой е за? Кой е против? Въздържали се, отхвърля се. Компромис 16. Кой е за? Кой е против? Въздържали се, приема се. 153. Кой е за? Кой е против? Електронно гласуване по 153. Моля, гласувайте. А, uh, Sorry? One is more. Ah, one uh, socialist. Един социалист в повече. Моля, един социалист да не гласува. Решете кой. Моля, разберете се помежду си. Просто извадете картата за малко. Какъв е резултата сега? Да, приема се. 154. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Приема се. 155. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 156. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 157. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 158. Кой е за? против. Нека да проверим по електронен път. Моля, гласувайте по 158. The vote is closed. Край на гласуването. Отхвърля се. 159. 159. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 160 за. Против. Въздържали се. Приема се. 161 за, против. 161 електронно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 17. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 166 за. Против въздържали се, приема се. 168. Кой е за? Кой е против? Въздържали се, приема се. 169. Кой е за? Против? Въздържали се, приема се. 170. За? Против? Въздържали се, приема се. Преамбюла. Изменение 1. Кой е за? Против? Въздържали се, приема се. 3. Кой е за?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 като че ли се отхвърля, но нека да проверим по електронен път. Моля, гласувайте по изменение 10. Моля, гласувайте. Closed and... Край на гласуването отхвърля се. Изменение 11. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. Компромис 1. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. Сега предложенията на комисията по заедостта. Предложение 1. За? Против?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 отхвърля се 20 за, против, въздържали се, отхвърля се 21 за, против, въздържали се, отхвърля се 22. Гласуваме ли по него? Имам нужда от помощ, извинявайте. Компромис 13 беше одобрен. Гласувахме за. Така че 22 не се подлага на гласуване. Сега 23 за. Против въздържали се, отхвърля се. 24 за, против, въздържали се, отхвърля се. 25 за, против, въздържали се, отхвърля се. А не, 27 за, против, въздържали се, приема се. Сега към 30 за, против, въздържали се, отхвърля се предложенията на Комисията по правата на жените. Предложение А. Искате ли наистина да гласуваме анблок? Как искате да гласуваме? Ако няма възражение срещу гласуване анблок, няма възражение, така ли? Гласуваме анблок по предложението на Комисията по правата на жените. Зали сме тези предложения или против? Въздържали се? Отхвърля се. И сега гласуваме по целия текст. Моля, гласувайте по електронен път. Моля, гласувайте. And the, you don't, you don't work. So we, you, you tell us. Работи ли вашия апарат за гласуване? Да, добре, гласуването приключи. Приема се с голямо мнозинство. Благодаря ви. Поздравления за докладчика. И сега преминаваме към следващото гласуване проектостановището на господин Олейничак е, пътна карта за постигането на един европейско транспортно пространство. Започваме да гласуваме с компромисно изменение 2. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Преминаваме към изменение 2 и 3. Гласуваме заедно. Кой е за? Против? Нека да проверим 2 и 3. Имаме много ситуации, в които само координаторите си вдигат ръцете и не знаем как да е, изчисляваме гласовете. Гласовете, край на гласуването. Отхвърля се с един глас, така че преминаваме към компромис 1. За против, въздържали се Струва ми се, че се приема. Отново гласуваме за компромис 1. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 9 за? Против? Нека да проверим 9. Режим на гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се. Преминаваме към компромис 3. Кой е за? против, въздържали се, приема се. Изменение 14 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 19 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 4 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 24, всъщност то е устно изменение. С устното изменение кой е за? Има ли някой против устното изменение? Гласуваме за. 24 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 5 за, против, въздържали се, приема се. 28 за, против, въздържали се, отхвърля се. 30 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 6 за, против, въздържали се, приема се. 33 за, против, въздържали се, отхвърля се. И о, окончателно гласуване по електронен път, режим на гласуване край на гласуването. 40 се на 2 с един въздържал се. Поздравление за докладчика. Преминаваме към точка 13. А, госпожа Елена Коларска-Бобинска е... А, не знам дали госпожа Коларска-Бобинска иска да вземе думата. Извинявайте, всъщност ние гласуваме. Не, не, всъщност, извинявайте, казва председателката. Спи ми се, явно. Искам само да кажа, че трябва да гласуваме нашето становище, но може би закъснихме, закъсняхме. Трябва да се приложи правилото по член 50. Да, винаги се работи с координаторите, но бяхте, вие закъсняхте. Но това наистина засяга нашата работа. И така сега, започваме да гласуваме. Компромис едно, кой е за, против, въздържали се, приема се. Изменение 3 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 2 за, против, въздържали се, приема се.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 против, въздържали се, приема се, 14 за, против, въздържали се, приема се, 15 за, против, въздържали се, отхвърля се. Преминаваме към 17 за, против, въздържали се, отхвърля се. 22 с устно изменение. Има ли някой против устното изменение? Гласуваме 22 с устното изменение. За, против, въздържали се, приема се. 19 за, против, въздържали се, приема се. 23 за, против, въздържали се, приема се. 25 за, против, въздържали се, приема се. Преминаваме към окончателно окончателното гласуване по електронен път, начало на гласуването, край на гласуването, 40 за, 2 против. Поздравление на колегата Коларска-Бобинска. Благодаря ви за вашите изменения, за вашата работа и за сътрудничеството с всички. Благодаря. Сега преминаваме към следващото гласуване. Доклада. Ние всъщност го приехме. Извинявайте, приключихме с гласуването. Сега изчакваме генералният директор Дирк Анер, който закъснява. И така, Можем ли да разгледаме точка 17? Всички ли са тук? So we, change. I say it, no? Yeah, we will be reported. Dear colleagues, as Уважаеми колеги, тъй като госпожа Констанца Крър не е тук. Точка 17. Доклад относно посещението на делегация на Комисията по регионално развитие в Обединеното кралство ще бъде обсъден следващия път. Всъщност последната точка преди почивката е свързана с пред изложението на генералния директор Дирк Анер – така че много ви моля, не напускайте е, залата. Една гъвкава почивка. Знае ли някой кога ще дойда? Той си е в колата и може би след до 5 минути ще дойде, така че моля не напускайте.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 Uh, Уважаеми колеги, мисля си, че можем да подновим работа. Надявам се, че и другите колеги ще се присъединят към нас след, след малко. Давам думата на господин Дивкане да представи работния документ на комисията по анализ на грешките в политиката на сближаване и точно ще разкаж също за предприятите действия от комисията. Благодаря ви, госпожо председател. Дами и господа, почитаеми евродепутати, добро утро. Моля да ме извините за малкото закъснение, но имаше много голямо задръстване. Всяка година обсъждаме грешките и нередностите при изпълнението на общностния бюджет. И всяка година стигаме до извода, че в областта на кохезионната политика и особено, що се отнася до регионалната политика, все още има нерешени проблеми. Това се случва всяка година въз основа на анализа на ситуацията през миналата година ние се стремим да съберем опита от 4 години, като се започна 2007 година. Ние се стремим да проучим грешките и да видим дали можем да извлечем полки. Така че това е и което искам да бъде днес моята тема, а именно грешките и полуките установени в резултат от това проучване. Това проучване не се основава само върху дейността на Сметната палата на Европейския съюз, но също така се основава и върху нашата собствена дейност – и ние имаме много добре документиран опит за изминалите пет години, а също така се опираме върху опита на националните сметни палати, тъй като тук работим в режим споделено управление и имаме няколко различни нива на управление. И в контекста на споделеното управление националните аудити и проверки имат много важна роля. Нека да видим цялостния резултат. Тук виждате ситуацията въз основа на анализа на Европейската сметна палата за периода 2006-2009. Има два показателя. Първият се отнася до частотата на проверките. Това е розовата линия. Това по-скоро е частотата на грешките при одита, а синята линия показва нивото на грешката. Разбира се, ние много се зарадвахме в нашата генерална дирекция, когато видяхме, че през 2009 година има значително намаляване на нивото на грешки. Но също така ние знаем, че 2009 година в редица отношения беше една твърде необичайна година. До такава степен, че за период 2007-2013 ние имаме значителни разходи в ограничен брой страни. Ние знаехме, че някои от програмите – които обикновено имахме проблеми през периода 2002-2006, не бяха характерни за периода 2007-2013. За това от наша страна ние очакваме, че ще продължават колебанията на показателят ниво на грешка – но тези колебания и промени системно ще бъдат на по-низко ниво в сравнение с периода 2006-2007 година. За това има две причини. Първата е, че междувременно бяха предприяти редица мерки. А втората причина е, че през 2007 през периода 2007-2013. За този период се промениха редица правила и по този начин много по-стриктен е подхода към грешките. Сега бих искал заедно с вас да анализира грешките и също така да се спра на действията, които предприехме. И така, какво е грешка? Грешката се появява, когато дейността не се извършва в съответствие с правната и нормативна уредба. За това в резултат от грешката се появяват нередовни разходи, които трябва да бъдат обявени пред Европейската комисия ние се опитахме също така да формулираме какво не е грешка, защото обществеността е доста объркана и има доста недоразумения. Грешката не означава, че парите са изчезнали, че те са били пропилени. Не. Практически във всички случаи средствата са отишли точно за онези проекти, за които парите са били предвидени. Обаче, когато се стига до изпълнението на тези проекти, използването на средствата, е имало нередности. Например, в сферата на обществените поръчки, когато критериите за възлагане на договори не са били приложени правилно или имало нередности в облагането с ДДС или възстановяването на ДДС. Тоест, да, парите са отишли за финансиране на проекта. Да, проектът е бил изпълнен, проектът функционира вече, но независимо от това, при плащанията има нередности, например, от вида, който вече споменах. Много, много рядко ние установихме при нашите проверки, че е имало случаи на измама. Ние много сериозно се отнасяме към това какво се прави с парите от общността. Искам да посоча, че има някои причини за това. Първо, самите държави членки в по-голямата си част са много чувствителни към възможността за измама и те предприемат действия в момента, в който се появят съмнения за измама. А втората причина, която е много важна, е, че винаги, когато установяваме, че има измама или получаваме оплакване или дори има най-малък намек за това, че може да има някъде измама, ние незабавно сигнализираме за това на отговорните органи, т.е. на нивото на комисията това е ОЛАФ, а на нивото на държавите членки, разбира се, това са компетентните инстанции на национално ниво и тогава те извършват разследване. И ние сме имали много такива случаи. И много, много често. В крайна сметка, констатацията е била, че не е имало измама. Да, разбира се, има случаи, които изисква допълнително разследване и в някои случаи са били предприяти съдебни действия поради установяване на измама. Но като цяло това, което ние установихме до сега, що се отнася до измамите, е, че техният брой е ограничен. Няколко думи сега за методиката, свързана с всички тези изчисления. Първо, Сметната палата на европейските общности и използва много ясна статистическа методика и всяка година възоснова на моментната снимка на ситуацията, анализира ситуацията за съответната година. Това е свързано с задачата на Сметната палата, а именно, че Сметната палата трябва да даде уверение за това, че може да се продължава дейността за следващата година понякога това води до промени в многогодишната политика, защото ако в година N има грешка, която ние сме установили по време на година N плюс 1 или N плюс 2, то тогава коригирането автоматично отива в началото на периода. И ние трябва да гарантираме, че са били коригирани всички грешки и нередности, които са били допуснати от началото на периода. Тоест, това означава, че в края на програмния период, след 7 години, трябва да гарантираме коригирането на всички грешки и тогава трябва да стигнем до заключително решение за грешките, допуснати през целия период. Това не може да се отрази в подхода възприят от Сметната палата, Европейската сметна палата. Ние се стремим по наша инициатива да се стремим към намаляване на нивото на грешка за периода 2006-2009 година и ние видяхме, че когато в края на програмния период са коригирани всички грешки, оставащото нива на грешка е много по-низко, отколкото при годишните моментни снимки, които прави Европейската сметна палата. Обаче Европейската сметна палата много правилно казва, че бюджетът на Европейския съюз официално е годишен бюджет и е необходимо да се извършва анализ за всяка отделна година. Мисля, че ако трябва да стигне до окончателно решение, трябва да използваме и двата метода. Освен това напрежение между годишния анализ и многогодишното финансиране, ние също така изцяло спазваме методиката, която се използва от Европейската сметна палата. Обаче понякога се сблъскваме с проблем, свързан с количеството количественото измерение на грешките. Европейската сметна палата разглежда въпроса има ли грешка или няма грешка и какви са потенциалните щети за бюджета, ако грешката подлежи на количествено измерение. И възоснова на това Европейската сметна палата прави своите окончателни заключения. Когато ние разглеждаме измерима грешка, ние отчитаме, че в последствие парите трябва да бъдат възстановени от страна на държавата членка. И при възстановяването на тези средства ние трябва да прилагаме принципа за съразмерност. По този начин ние измерваме грешките, измерваме ги какво означават в количествено финансово отношение, но ние използваме принципа за съразмерност. Това е един добър пример тук е примерът с обществените поръчки. В тази сфера Европейската сметна палата разглежда грешката и ако грешката е незначителна, то тя бъде бива пренебрегвана, ако е, това е средна или сериозна грешка, Европейската сметна палата казва всичко е погрешно на 100%. Когато ние виждаме грешка, то ние стигаме до заключението, че да, имало е грешка, но че крайното въздействие на тази грешка върху бюджет на Европейския съюз е ограничен и ние можем да поискаме да се възстановят 50%, 25%, 10% в зависимост от това доколко е сериозна допуснатата грешка. В такива случаи ние можем да имаме различна оценка, различно количествено измерение на грешката в сравнение с това на сметната палата. Това не се случва много често, но всяка година имаме един до два случая, когато имаме различни становища с Европейската сметна палата. Когато разглеждаме нашия анализ и анализа на Европейската сметна палата и анализа на управляващите органи в държавите членки, ние виждаме, че има две сфери, в които има най-много грешки. Първата сфера е, е недопустимостта на разходите. Това означава, че проекти или части от тях или искания за възстановяване на разходи не са допустими в съответствие с нашите правила. И другият проблем, с който се сблъскваме, това е проблемът с обществените поръчки. Продължаваме да наблюдаваме, че продължават грешките и нередностите в държавите членки. Това е обичайна ситуация за Фонда за регионално развитие и за социалния фонд, като трето, проблемът с обществените поръчки не е толкова значителен, но основните грешки идват от недопустимостта. Така, първо, много често наблюдаваме, че направените оферти не са оценяват достатъчно добре, Въвеждат се неподходящи критерии при обществените поръчки или че критерии са правилни, но се прилагат по неправомерен начин. Освен това, наблюдаваме често, че или няма обявен търг, или че възлагането на поръчката се основава върху неподходяща ненадлежна е процедура за търк или за възлагане. Много често се оказва, че след възлагането на поръчката, че трябва да има допълнителни дейности, които трябва да се извършат срещу допълнителни разходи. И ние знаем кои са предприятията, с които работим ние обикновено продължаваме с тях. Това е оправданието, което чуваме, обаче директивата за обществените поръчки изисква над определени прагови стойности да се извърши изцяло нова тръжна процедура. И точно с този проблем се сблъскваме много често при тръжните процедури, процедурите за възлагане на обществените поръчки. Понякога има проблеми с публикуването. Не е достатъчно само да се публикува покана за участие в търг чрез залепване на един лист хартия в сградата на Министерството. Има абсолютно ясни правила, които трябва да се спазват. Обаче понякога тези правила се нарушават. Грешките свързани с допустимостта на направените разходи са свързани с разходи, които не можем и нямаме право да възстановяваме, обаче получаваме искане за възстановяване на тези разходи. Също така има грешки в нивата на съвместно финансиране или неправилно или неправомерно искане за възстановяване на ДДС. Е, лично аз съм загрижен от това, че този проблем се отнася към проектите, които вече са започнали да се изпълняват. По време на периода на изпълнение на дадена програма може да се случи така, че съответната държава членка избира проект, който вече е бил изпълнен с национални средства и предлага този проект за съфинансиране с средства с Европейския съюз. Лично аз не одобрявам този подход. Той води до два проблема. Първо, изниква проблемът с допълнителността. И второ, тъй като много често анализирания проект според националните правила, тъй като е бил финансиран на национално ниво, не отговаря често на правилата на Европейския съюз. Има случаи, когато националните норми са много по-либерални, отколкото нормите прилагани на европейско ниво. За съжаление, това е един проблем, с който се сблъскахме тази година, няколко години. Това е един проблем, който много бих искал да обсъдя с вас, особено когато обсъждаме регламента за следващия период. Още един често задаван въпрос към нас е въпроса за географското разпределение на грешките. Да, наистина, всяка година виждаме, че има редица страни, които през съответната година са допуснали особено висок брой грешки. Като цяло можем да кажем, че имаме два или три случая, които са най-лошите и там са средоточени две трети от всички грешки, допуснати през годината. Ние се стремим да разглеждаме не само годишната стойност, но и си задавам въпроса. Ако вземем период от 4-5 години, каква е картината? Дали има промяна през отделните години или имаме един проблем свързан с самата система. Когато анализирахме 5 годишния период, миналия 5 годишен период, установихме, че грешките са концентрирани особено силно в Италия и Испания. Но дори и там те бяха концентрирани в определени региони в тези две държави. Разбира се, това не беше оставено така. Ние поддържаме тесни контакти с компетентните регионални и национални органи, за да обмислим как да преодолеем тези проблеми. И сега бих искал да се спра върху работата на Европейската комисия, която извършваме всяка година, като извършваме проверки и анализираме цялата информация за дейността. И Цялостната картина е следната. Когато разгледаме всичките над 300 програми, които имаме, когато ги разгледам всичките, аз бих казал, че за 90% дали повече аз получавам информация от нашите инспектори и получаваме информация от други източници и смятам, че там наистина можем да сме достатъчна степен сигурни, че всичко е наред. Проблемът е с останалите 10 проблема. Що се отнася до социалния фонд и кохезионния фонд, показателите са приблизително същите. Ние се стремим всеки път, когато видим, че има такива проблеми, ние посочваме това изрично в нашия годишен доклад и ние се стремим незабавно да решим проблема съвместно с съответната държава членка. За 2010 година мога да кажа, че повечето проблеми, които доведоха до изрично посочване на грешката, бяха решени още тази година с компетентните органи. Тук ще кажа, че съм много благодарен за това, че наблюдавам все по-добро сътрудничество от страна на повечето държави членки и региони при преодоляването на тези проблеми. Преодоляването на тези проблеми е свързано основно с две дейности. Първо, превентивните действия ние участваме във всички комисии по наблюдение за програмите. Ние имаме ролята на наблюдател, но ние слушаме какво става там, ние изслушваме като експерти какво случва и ние привличаме вниманието на членовете на тези комитети към потенциални проблеми. Всяка година провеждаме срещи с управителните органи, органите управляващи проектите и програмите и сметните палати и обмисляме с тях какви мерки да се предприемат, когато се открият грешки. И практически постоянно се стремим на двустранна или многостранна основа да предоставим насоки на нашите колеги в органите по управление на програми и проекти и в сметните палати. Смятам, че тези превентивни действия ни позволяват да се придвижваме напред. Освен това, ние предприемаме коригиращи действия. Тази година имаме доста стриктен подход, когато решавахме да прекъснем плащането, когато виждахме, че има риск, ние предпочитахме да преустановим плащанията и да обсъдим проблема с компетентните национални органи, а след това вече да подновим финансирането. За сега още нямаме данни, които да имат статистическа валидност, но смятам, че е добре да продължим да го правим това системно, тъй като за сега резултатите са много положителни. Получихме много добри отзиви за тази практика от държавите членки. Освен това, ние спазваме съвета, който често чуваме от вашата парламентарна комисия, а именно да съсредоточим нашите проверки върху онези конкретни случаи, в които виждаме, че има риск. Риск свързан, например, с размера на финансирането или риск свързан с това, че опитът показва, че органите за аудитиране на програмите не са в достатъчно добра форма, ако мога така да се изразя. Около 70% от аудитиращите органи, с които работим, в момента работят съвсем добре и има една трета от тези органи, с които трябва да работим съвместно, за да извършваме съвместни проверки, тъй като те все още не са на ниво. И така, що се отнася до заключенията от проверките, ние получаваме и, извинете, ние формулираме конкретни изисквания. Що се отнася до обществените поръчки, то в бъдеще, разбира се, ние ще продължим вече започнатото добро сътрудничество с държавите членки. Ще анализираме грешките, ще провеждаме семинари и обучителни курсове, за да гарантираме това, че има абсолютно пълно разбиране на общностното законодателство. Що се отнася до допустимостта на разходите, ние ще продължим все повече да използваме упростените разходи. В момента виждаме, че държавите членки все повече и повече използват упростените разходи. Аз се радвам на това. Надявам се, че през следващия период ще можем да упростим още повече правилата за упростените разходи и това ще доведе до още по-добри резултати. Що се отнася до конкретните грешки за проектите с обратна сила, с, то Що се отнася до тези проекти, ние предоставяме насоки за действие на компетентните национални органи. Също така използваме аудиторска следа, която ни позволи частично закриване, което ще почне да се прилага което вече е започнало да се прилага и ще се прилага за период 2007-2013 година. И също така използваме нови инструменти за финансов инжиниринг които ние смятаме с изключително важни и за това работим съвместно с националните органи. Вие ще се срещнете след обед с комисаря по регионално развитие. Той ще ви разкаже за нашето предложение за период 2014-2020 година. Искам само в общи линии да кажа, че ще продължим с упростяването, ще продължим с укрепването на подхода към аудита, който се основава върху риска. Ние ще поддържаме още по-тесни контакти с онези аудитиращи органи, за които смятаме, че все още трябва да подобрят своята дейност. Ние ще се стремим да упростим нашите собствени механизми за дейност и ще се стремим да внедрим система, която вече се прилага от нашите колеги в сферата на развитието на селските райони. Това е една процедура, за заверяване и одобряване на разходите. Тази процедура ще позволи на нас, на държавите членки и на бенефициентите ситуацията, в която в края на програмата изведнъж се установява колко грешки са били допуснати за целия 7 годишен период. ние ще се стремим да работим повече на основа година за година, когато става дума за анализ на грешките. В заключение искам да кажа, че вече имаме определен опит на трупан през последните пет години. Той ни позволи да извлечем полуките и ние искам също така да ви благодаря за вашата подкрепа благодарение на вашата подкрепа успяхме да намалим значително нивото на грешката. В момента този показател е под 50% от това, което наблюдавахме в миналото. Надявам се, че тази тенденция ще се запази в бъдеще и няма никакви основания да смятаме, че ще случи противното. Искам да посоча, че високото ниво на грешки е най-вече е средоточено в сферата на социалния фонд поради различния тип плащания, които се извършват от социалния фонд. Но и там също така успяхме да постигнем намаляване на нивото на грешката. Ние ще продължим да подобряваме системата Извлякохме много полуки от периода, който разглеждам последните 5 години и ще продължим да надграждаме върху натрупани от нас опит. Натрупаният от нас опит е отразен в новия регламент, така че се надявам, че ще имаме още по-здрава основа за да започнем следващия период. Накрая, госпожо председател, бих искал да изразя огромната си благодарност за член, на членовете на тази парламентарна комисия за тяхната неотклонна подкрепа през всички тези години, когато заедно с вас обсъждахме този сложен, деликатен проблем, но това е наистина важен въпрос, тъй като всички виждаме, че в крайна сметка става дума за доверие към цялостната европейска политика. Благодаря ви. Thank you, thank you very much, Благодаря много, Дирк. Искам да попитам, има ли въпроси или коментари? Благодаря, господин Анър за тази толкова богата информация. Радвам се, че мога да присъствам тук е, като заместник, защото всъщност е, това е част от ежедневната ни работа. Аз отговарям и за тези въпроси в Комисията по бюджетен контрол. Така че мога да кажа, че е, целта ни е да се занимаем много интензивно и ние го направихме да се занимаем с намаляване на броя на грешките. Въпросът с плащанията, извършени по погрешен начин от регионалния фонд, засяга целостта на институциите и затова всички ние имаме интерес да намалим квотата на грешките. Мога само да ви поздравя с успеха. Докладът, годишният доклад на Европейската сметна палата през миналата година съдържа данни, че грешките са намалени на половина като количество, при плащанията средният процент на грешките е 11%, процента и всъщност тази глава от доклада на Сметната палата е по-голяма, отколкото главата, която установява регионалната политика. Ние обаче искаме да продължим броят на грешките да намалява като тенденция и за 2010 година като докладчик в Сянка аз исках да видя от една оценка дали ще паднем под 5%, което би означавало, че ние ще преминем от червения сектор към жълтия сектор според скалата на Европейската сметна палата. Имам сега два специализирани въпроса. Вие казахте за отнемане на неправомерно отпуснатите средства. Не знам как функционира това. Обаче, ако се установи неправомерно извършено плащане и се коригира в рамката, която вие представихте, то тогава грешката е отстранена. Въпросът е доколко тези отстранени грешки се отчитат, когато се броят грешките. Дали след това се коригира квотата на грешките за изтеклата година или има друг начин за преброяване на грешките. Това е въпрос, по който аз бих дискутирал с Европейската сметна палата, има две възможности за устраняване на грешки. Първо да ги избягваме и второ да ги коригираме. Корекцията обаче е, винаги става след като грешката е открита, т.е. преброена. И логиката е, че още веднъж е, ще трябва да се води статистика на откритите грешки. И смятам, че е, това би било по-добре. Вторият аспект това е прекъсването. Като контролери по бюджета ние имахме повече късмет, отколкото колегите от Генерална дирекция за етос, защото миналата година имаше много последователен подход и оперативните програми бяха прекъсвани, когато бяха откривани грешки. Съгласно скалата на Европейската сметна палата, те се движиха в зелената скала – Въпросът ми е дали този инструмент е, се прилага с една и съща интензивност. Колко програми сте прекъснали в момента по тази причина? Thank you and Lambert van Nistelrooy. Благодаря. Ламберт Ван Нистерой има думата. Благодаря. И аз бих желала да ви благодаря за доклада, който а, се изготвя всяка година. Ние говорихме за развитията. Сега е добре да говорим за новите а, разпоредби, как те ще се прилагат през новия период Приветствам промените по същества, които бяха откроени, така както аз разбирам нещата. Годишните числа проистичат от е, многогодишната програма, което може да доведе до известни вариации. Добре е, че сте представили данните, същевременно обаче трябва да отчетем факта, че понякога числата може да са много различни поради географски различия между държавите или вътре в дадена държава, но ние наистина ви благодарим за представената информация. Тогава, когато говорим за съфинансиране, споделено управление, това означава да се седне на една маса с партньорите, които предоставят е, част от финансирането, социалните партньори или други фактори. Що се отнася до отговорността, в много случаи държавите членки са готови да поемат тази отговорност. Много държави съвсем ясно са посочили на държавите членки, че те поемат отговорността за децентрализираните разходи. Те искат обаче да играят водеща роля. Аз съм много за и винаги съм обяснявал това в работата си с комисията по бюджетен контрол, но нещата се движат твърде бавно. Затова искам да попитам господин Анер дали това може да допринесе за придвижването на обсъждането напред. Следващото нещо, което искам да кажа, като се оглеждам Виждам, че борбата срещу нередностите и срещу грешките се основава до голяма степен на националните мерки за проверка или одити. Значи, това е един принцип, една проверка, един одит. Но може би този принцип се а, загърбва тогава, когато ми казвате, че има 14 различни процедури и а, вие казвате, че има дублиране на някои процедури на а, национално и регионално равнище и това а, ще осложни нещата, ако има различни одити. В Комисията по бюджетен контрол говорихме за новия финансов регламент. И така, не всички подробности се разбират напълно. Вие говорите за новаторски форми на финансиране, възможността за нови форми за поемане на риск, възможността да се използва Европейската инвестиционна банка. И доколкото разбирам, както комисията и съвета би желало, биха желали да се използват тези инструменти 3-4 пъти повече. И ако проекта не генерира приходи след 2-3 години, тогава банките не искат да инвестират, но ако можем да предоставим стимул на банките да участват, това може да подобри нещата. А, проблемът е, че контрола на банковата система е толкова стриктен, че не може да се направи нищо. И ако можете да цитирате някой случай, е, чиято ефективност може да бъде поставена на карта поради несигурността, ще ви бъдам благодарни. Е, искам да ви благодаря за този материал и с удоволствие ще ви помогнем, когато се разглежда този въпрос. Ставракакис има думата. Благодаря, госпожа председател. Искам да благодаря и на господин Анер за това, че дойде тук при нас днес и за интересната първоначална презентация на неговия доклад. Искам да благодаря също така на Генералната дирекция регионална политика за изключително ясния и информативен анализ в сферата на политиката на сближаване. Само тогава, когато знаем къде има грешки, ще можем да се справим с тях и евентуално някога да постигнем нулев, нулев процент грешки. Повечето от програмите се прилагат без значими грешки и това може да ни накара да обмислим отново безкрайните дискусии, които водим тогава, когато а, обсъждаме тези въпроси. Като член на бюджетната комисия искам да посоча, че често в нашите е, заседания се чуват отрицателни коментари за политиката на сближаване и ще бъда много благодарен, ако дойде господин Анер в Комисията по бюджетен контрол и един вид изчисти името на а, Генералната дирекция. Как можем да постигнем най-добра надежност? Ясно беше, че има а, необходимите мерки за а, контролиране на кандидатите за определени програми. А, е, и отчетните програми, отчетността не води до много грешки. Но дори да имаме нулеви грешки като процент, в държавните поръчки винаги ще се промъкнат 2% грешки. И е, може би е, трябва да питам, има ли някакви предложения за решаване на проблемите на обществените поръчки. Благодаря, госпожо председател. Бих желал да благодаря за доклада, който ни беше представен. Доколкото разбирам, има предварителна работа по този процес. Опитваме се да определим правилата, да въведем корекции, да се предостави обучение за персонала, който борави с тези фондове и благодарение на този опит грешките намаляха. Бих искал обаче да подчертая значението на обучението за а, служителите като нещо много важно. Искам също така да кажа, че тогава, когато се извършват проверки, а такива проверки се извършват на различни равнища, е необходимо да имаме система, за тълкуване на одитите и проверките, да се съобщават резултатите и констатациите от тези одити и проверки и всички кандидати трябва да се получат от грешките на други Следователно трябва да има максимална откритост. Също ще им известна несигурност за съфинансирането на някои проекти. Аз мисля, че тук би трябвало да работим усилено за да може да се направят промени, защото средствата не са достатъчни и е необходимо частно съфинансиране. Въпросът ми е, подготвяте ли подобни препоръки? Има ли други колеги, които искат да зададат въпрос? Госпожа Перес? Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за предоставената информация и за снимковия материал, който видяхме и данните, които показахте. Мисля, че трябва да се намали процентът на грешките. Това е основният извод. Радвам се много, че чух, че грешките са намалени с 50%. Моята страна Испания се посочва като една от страните, в която много грешки се допускат и Съгласно информацията, с която разполагам от автономните региони и от е, Централното правителство, бих искала да попитам дали сте си задавали въпроса е, дали методът, който се използва, подлежи на оценка, дали тези грешки не са от административен характер, защото вие ги класифицирахте на по-леки и на по-тежки грешки или грешките се дължат на разходите. Аз просто бих е, желала да получа отговор на този въпрос. И аз бих желала да задам въпрос, Дирк. Много усилия се правят от Европейската комисия да подобри работата в държавите членки във връзка с нередностите в рамките на европейската регионална политика. Същевременно обаче знаем много добре правилата за приложение на програмите на място. Е, това зависи много от самото изпълнение. Дори да, по, дори да коригираме нещата, ако, държ, ако системата остане нездрава или отровена от невъзможността да коригира грешките, едва ли е, грешките ще продължат така да намаляват. Така че въпросът ми е, смятаме ли, вярваме ли, имаме ли доказателство, че държавите членки не коригират тази сфера, която е свързана с приложението в Европейския съюз и дали това има въздействие върху общото състояние на администрацията, защото ние знаем, че тази политика напрекъснато е контролирана, аудитирана, ние правим всичко, което е по силите ни, но а, има случаи, в които не се извършва такъв контрол или контрол не се извършва до такава степен, така че имаме ли въздействие а, или създаваме ли един а, такъв остров на перфектност. Искам да помоля Дирк вече да коментира това, което беше представено тук. Много благодаря. Благодаря ви също така за вашите коментари и въпроси. Да, аз съм напълно съгласен с вас, господин Гар, че тук става дума за доверието към политиката и имиджа, репутацията и почтеността на институциите. Това е една от причините, поради които за нас това е много важна тема и ще продължи да бъде много важен въпрос. Ако погледнем през последните няколко години, в 2006 и 2007 и 2008 година, имаше оценки за грешки от Сметната палата от порядъка на най-малко 11-12%. В 2009 година има намаляване до 3%, което е значително намаляване, но както казах, ние в бъдеще можем да очакваме колебание около тази стойност, тъй като в 2009 година все още не всички държави и най-трудните програми най-вече не се изпълняваха в пълна степен. Но това в никакъв случай не би трябвало да ни а, пречи да се опитаме да снижим колкото е възможно повече общото равнище. И аз наистина много силно вярвам и това ме води това ме навежда на въпросите за капацитета, особено административния капацитет в държавите членки. Това а, е, играе много важна роля. И да ви кажа няколко примера. Е, разбира се, а, е, може да се а, очакват в кавички проблеми в държавите членки, които все още са на фаза изграждане на капацитет. И тук това, което може да направим е да им помогнем максимално да се справят а, с проблема. Един Проблем, с който се срещнахме в края на последния период и в този период, беше, че ние инвестирахме много за обучението на колеги от държавите членки. И получихме вече много обучени колеги и всъщност Получихме картички за коледа, получих а, с информация, получих чудесна работа в Pricewaterhouse и така нататък. И какво правим ние, за да се борим с тези проблеми? Опитваме се да убедим държавите членки, тъй като не може да ги накараме да си повишат заплатите, поне да създадат възможности за използването на структурните фондове извън администрацията с високо квалифицирани, високо, добре обучени хора, които да получават заплати, които да им а, помогнат да останат на местата си. Това е едно така палиативно решение, не може да бъде окончателно. Един друг пример – който за мен е много личен пример, е, че а, за намаляване на обществените, на държавните услуги, има някои държави, за които има а, въпросителна а, в моето съзнание дали те могат да да, да извършат тези проверки, защото ние имаме изненадващо висок процент грешки и аз се питам дали това не е свързано с този факт. Тогава, когато има милиарди държавни средства, необходимо е много последователно положителен и много силен административен капацитет, за да може тези милиарди да се управляват правилно. Ние имаме проблеми, които не са свързани с капацитета, а които са по-скоро свързани с, с някакви трудности по същество, структурни в държави членки. Например, в държави членки, в които има много преплетени отношения на регионално и национално равнище с конкуренция за компетенциите. В тези случаи това може да има парализиращ ефект според това, което ние наблюдавахме. И тъй като споменахте Испания, искам да подчертая още веднъж, че не става дума за Испания като цяло, а има някои региони, където всъщност има проблеми, което от друга страна също така показва, че не е невъзможно да се постигне добро управление на тези средства. Когато, например, коригираме дадена грешка, трябва да се прави разлика между два случая. Що се отнася до комисията, ние, разбира се, регистрираме корекцията, поемаме инициативата, и проследяваме направената корекция. Сметната палата има друг подход. Те разглеждат е, една моментна снимка в определен момент и казват всяко евро, което е изразходвано, да бъде контролирано със същата вероятност. И като това се приключи, се, изпол... се е, започва едно ново начинание за следващата година и тогава корекцията на грешките след това не променя ситуацията. Може би тази година в Малта може да има някаква грешка, която да сме установили, а следващата година Малт изобщо може да не фигурира в извадката и факта, че грешката е била коригирана при използването на този метод не влиза в сметката. А отговора е да, ние прекъсваме програми. прекъсваме програми, особено след началото на тази година, защото вече след анализа за 2010 година има е, определени средства за периода 2007-2013 година. Преди лятната вакансия е, около 80% бяха прекъснати в сферата на регионалната политика. За щастие, държавите членки реагираха в повечето случаи доста бързо и от септември насам ние вече по редица прекъснати програми можем да възстановим плащанията, което също е много важно. Тогава, когато има съмнение някакво обаче, е, прекъсваме програма. Ако имаме съмнения а, и няма искане за плащане, а, ние изпращаме системно едно предупредително писмо за планиращите органи да кажем, че ако трябва да постъпи плащане, ние ще го прекъснем и по този начин информираме колегите в управляващите органи, които да реагират и да коригират грешките. И така, държавите членки, и тук напълно съм съгласен с Ламбер фон Нисълрой, държавите членки имат много голяма отговорност в този контест. И трябва да кажа, че в известна степен повечето от тях добре осъзнават тези отговорности и се опитват да се впишат в тези отговорности. И това е добрата новина. Малко по-малко добрата новина, което всъщност е дефект на системата, е следната. След като общностните средства а, днес се контролират а, по-строго, отколкото държавите членки а, наблюдават и контролират своите собствени средства. Има а, тенденция в държавите членки, там където има най-малки а, а, съмнения, да се казва, нека да не направим еди какво си с, с европейски пари, а с, с национални пари. Това е прекрасно, разбира се, за европейския данакоплатец, може би не е чак толкова прекрасно за националния данакоплатец и може би би било добре, ако се постигне същата финансова дисциплина навсякъде. Вярно е, че все още трябва да направим нещо, за да избегнем дублирането на контрола и проверките. Нашата идея за следващия период е а, съвсем ясна. Ако има случаи, в които нещата вървят добре, според опита ни, ние ще контролираме е, една програма един път за а, е, въпросния период. Но в държави, членки, в които има по-висок риск, поради това, че може би обема на програмите е по-голям, ще направим така, че а, една програма да не бъде контролирана повече от един път годишно. И ако контролирана един път годишно от националните органи, ние няма да се намесваме и обратно. А, може да постигнем такова споразумение с, с националните органи. Естествено, а, Европейската сметна палата е съвсем а, независима и техните правила са съответно съвсем независими цялата информация, която, с която разполагат а, националните органи, идва при нас и обратно цялата информация, с която ние разполагаме, отива при националните органи. И това се прави а, по определени програми. И така, Тук ще се съглася с вас, господин Ставролаки. Да, Ставролакис има един малък проблем през последните няколко години. Е, насочва се вниманието прекалено много върху, а, само върху закономерността, правомерността и нередовностите. За в бъдеще трябва да се занимае много повече с приноса, който може да има дадена програма. Може да имате отлична програма от гледна точка на нейното изпълнение и правомерност, но тя да бъде толкова а, вредна с, с оглед на нейните те ефекти, че да се питаме добре какво направихме. Понякога, за съжаление, в сферата на регионалната политика се установява е, едва много по-късно колко силно е било въздействието на дадена програма. И трябва наистина да работим с държавите членки, където има индикация за това как се прилага програмата на място. И аз мисля, че в дебата за а, ценността на, за стойността на програмата, а, тук трябва да насочим повече внимание. А, да, господин Власък, ще продължим да упростяваме нашата работа. Имаше идеи, колегите са съгласни с мен. А, и дори да се внесе ново предложение, ние и през следващия програмен период е, ще проявим отвореност за нови предложения тогава, когато те са добри. Много се радвам, че на практика струва ми се, че има редица а, възможности за упростяване, които се предвиждат за следващия програмен период. А през следващия програмен период е, и тук сега се надявам, че ще ме коригирате, ако сбъркам. За следващия период националния е, националното съфинансиране може да дойде и от други източници, не само от държавни източници. И моето впечатление е, че ние сме на, на прав път, че се правят усилия от е, всички страни, и трябва да кажа, че аз съм убеден, че от гледна точка на а, правомерността ще може да намалим процентът на грешките. Колкото по-нисък е процентът, толкова по-добре ще може да прилагаме програмите. И сега обсъждаме с Генералната дирекция по регионално развитие проблеми, свързани с капацитета, включително и в нашата генерална дирекция, за да може следващия път, когато дойда при вас, да може да говоря повече и по този а, аспект. Днес обаче идеята беше да ви информирам а, какво се случва. А, благодаря ви още веднъж за. А, за търпението, за подкрепата и за сътрудничество. Благодаря. Само едно изречение повече от нас. При разработването на критериите и при подобряването на резултатите, ние се надяваме, че дискусията с обжената за отговорност ще бъде обвързана с ефективността на политиката и резултатите и ще може да, се, да не се средоточаваме само върху нивото на грешките, а да се гледа и как и дали се постигат политическите цели. Мисля си, че тези две дейности трябва да вървят успоредно в дейността на комисията. Благодаря ви. Колеги, приключваме с тази част на нашето заседание в 3 часа. Ще заседаваме отново съвместно с националните парламенти и ще се срещнем с комисара Хан, за да обсъдим бъдещата финансова рамка. Благодаря ви.